Siamo in numero legale e quindi possiamo cominciare la nostra riunione con la consueta avvertenza. Добър ден на всички. Нека да започнем своята работа. Първо, нека да ви съобщя, че заседанието се предава по интернет. Така че, нека да преминем към а, одобрението на проекта за дневен ред. Е, получили сте го още на 6 декември, така че ако нямате възражения, нека да сметнем дневния ред за прие. Сега, 15-та точка става дума за е, разследващите правомощия на Европейския парламент е точка, която беше включена в дневния ред по искане на господин Дав. Но докладчикът господин Мартин няма да може да присъства тук дне, утре, така че няма да има възможност да покрием тази точка, точка, която за съжаление е спешна, така че ще трябва тя да се разгледа през януари на заседанието на координаторите. Ще се обсъди същевременно въпроса за Козак с заместник председателя на Европейския парламент господин Мартинес Мартинес и след това ще говорим по документа, изготвен от господин Дъв за чешкия протокол. Това е третия вариант на текста и се надявам, че лека по лека се предвиждаме към някакъв консенсус по въпроса. След това, документът е изготвен от колегата Ранджел за европейското полугодие. А, няма да имаме много време да обсъдим този въпрос днес, тъй като се чака решението на Европейския съвет. И така, след точка 18 Не, извинете, след 18 часа ще има заседание на координаторите, но а, да се надяваме, че и уважаемите преводачи ще правят търпение, ще ни позволят да приключим работата си. И така, нека да преминем към протокола от предишното предишното заседание а именно от 17 и 18 септември, от 4 октомври и 8 и 9 октомври 2012 година. Протоколите са на ваше разположение. Ако нямате коментари по тях, те се считат за одобрение. Нашият колега, господин Мартинес, влиза в залата. Добър ден! Така ще преминем към точка четвърта. Ecco, il, il quarto punto all'ordine del giorno prevede una conoscenza. И така преминаваме към четвърта точка, именно разговор с господин Мартинес Мартинес за последните развития в отношенията с националните парламенти в рамките на КОСАК. Това е тема, която често обсъждаме в нашата парламентарна комисия. Заместник председателя Мартинес Мартинес винаги идва. Последния път обсъждахме това на 19 март. От тогава насам е имало две заседания на КОСАК. Едното през април в Копенхаген и другото в Никозия през октомври. И по-конкретно 14 до 16 октомври. Имаше и заседание на председателите в рамките на Козак за подготовка на пленарното заседание, което ще бъде проведено на 27 и 28 февруари следващата година в Дъблин. Това е. Ще имаме още две заседания в Ирландия и а, документацията за тях вече е а, на ваше разположение. А, дискусията ще бъде кратка днес, а, така че призвавам колегите да бъдат а, кратки, защото може да имат желание да надхвърлим зададената тема, тъй като има много други теми, които са свързани с нея, но все пак се надявам, че ще можем до 17.30 да приключим работата си по тази точка. Заповядайте, господин заместник председател. Благодаря много, Карлос. Благодаря много, уважаеми колеги. Нека първо да се обърна към уважаемите си колеги в Комисията по конституционни въпроси. и да направя следното предложение. Да работим така първо, съвсем накратко да се изкажа. да ви дам в писмен вид своето подготвено изявление, защото така ще можете внимателно да разгледате графиците, подготвените заседания. Тъй като в момента има заседания на много парламентарни комисии и в залата няма. Не, не присъстват всички колеги, така че за да може всички да разполагат с моето изказване, ще ви го изпратя утре в, в писмен вид. Така ще можете да разгледате и техническата страна на въпроса. Мисля, че много от колегите би им било интересно да видят ма, всичко в подробности, а пък също времено така ще можем да ам, съкратим малко процедурата днес. Става ли? Съгласен ли сте, господин председател? И така, в един по-общ план ще ви представя политическата страна на нещата и е, техническите подробности ще бъдат включени в писания документ и така. В Копенхаген през април имахме едно заседание, с другото беше в Никозия през октомври. След това сега работим последващото минало е, заседание по първия семестър, в първото полугодие на следващата година, по време на ирландското председателство в Деплин, там ще вземем решение за председателската работа. И е важно тук пред всички вас да заявя следното. През последните месеци има две основни важни събития. Първо, значително се подобри атмосферата на работата в Козак. Подобрението е съвсем осезаемо. По-добри са отношенията, по-добри са комуникациите между отговорните за националните парламенти, както и представителите на Европейски парламент в Козак. Мисля, че това е важно развитие на нещата и знам, че Председателят Казини също е много доволен, защото мисля, че това подобрение в отношенията е много добър знак за бъдещата ни съвместна работа. Също времено, мисля, че това подобрение се дължи на съвсем целенасочената работа на Европейския парламент за подобряване на отношенията с колегите ни от националните парламенти. Другата новина от последните няколко месеца е, че в националните парламенти значително нараства интересът към възможностите за дейност на националните парламенти в европейски план. Нещата стават все по- осезаеми, има конкретни проекти. Всички мислят, че националните парламенти би трябвало да действат в тясно сътрудничество с европейските институции, но това е начинът по който ние тук виждаме нещата. А, едва сега можем да съобщим, че и в националните парламенти интересът към съвместната ни работа нараства и има все повече колеги там, желащи да участват в задълбочено сътрудничество в процеса на изграждането на Европа. Всичко това са много добри новини, защото по-рано имаше някои напрежения и търкания между делегатите от националните парламенти и тези от Европейски парламент. И изглежда, че нещо се е случило националните парламенти нещо е катализирало желанието за съвместна работа с нас. Всичко това стана очевидно и в Копенхаген, по-късно в Никозия. И ам, тази промяна в атмосферата може и да не се вижда в протоколите от заседанията, но а, тя е съвсем осъзаема на самите заседания което е много важно. Важно е как работим заедно. Работим чрез поредица от конференции, И се е случвало представител на някой национален парламент да се изкаже по начин, който се възприема като враждебен от представителите на Европейския парламент. И тогава представителите на Европейския парламент се е случвало да реагират а, прекалено силно и да контратакуват а, позицията, изразена от а, съответния представител на национален парламент. А, мисля, че вече можем да заявим, че сме успели да променим отношението. И стана ясно, че е, тук става дума и за лична отговорност, за лично отношение. Не става дума за конфликт между институции, става дума за сътрудничество между конкретни хора. И ако представителите на Европейския парламент атакуват представители на даден национален парламент, става така, че всички представители на националните парламенти се групират срещу нас и се обединяват в един неразбиваем фронт а, и се натрупва враждебност и агресия към нас. И така започва борба за думата и а, започва борба за това кой е по-проевропейски настроен и кой е по-малко проевропейски настроен сред а, представителите на националните парламенти. А всъщност се оказва, че на практика проевропейски настроените представители са по-скоро мнозинство. И също времено се правиха големи анализи, кой какво бил казал и защо. И така, автоматично се е, стигаше до едно а, значително увеличение на напрежението. А, и то а, не само между Европейския парламент и националните парламенти, но и между представителите на самите а, е, различни национални парламенти. Така че мисля, че нещата се развиват към по-добро. И мисля, че заседанието в Копенхаген и това в Никозия доведоха до конкретни заключения и до одобряването на някои изменения, предложени от Европейския парламент. Разбира се, по някакъв път а, имаше някои а, древни корекции, но като цяло тези изменения бяха прияти без кой знае какви големи промени, така че за нас това е много задоволително развитие на нещата. И така вече можем да кажем, че не се чувстваме изолирани, а даже напротив, а, ние сме по-скоро в а, сърцевината на едно мнозинство, което се сформира. Също времено съвсем разбираме това, че някои от националните парламенти имат желание и представители на комисията да се явяват на тези заседания – тъй като комисията се явява пред Европейския парламент най-редовно. но беше трудно да убедим комисията, че е необходимо да се яви на заседанията на Казак. Наложи се съвсем ясно и подробно да обясним, че крайна сметка казах, не са само националните парламенти, а са, е, включват и Европейския парламент и че комисарите трябва да пренастроят своето отношение така, че да, да отговаря на този факт. И е добре комисията да взема предвид и позицията на Европейския парламент. Да не ни пренебрегва, напротив, е, Даже е по-добре комисията съвсем ясно да заяви, че редовно се явява и пред националния парламент. И мисля, че това е а, тема, по която получаваме и голяма подкрепа от господин Казини. И така, тук имаме един вид паралелно развитие, а, което а, помага да се напредне по различните теми, по които текат обсъждания. И така, в резултат от този напредък всички основни точки от дневния ред, обсъден в Козак, са били представлявани от депутат от Европейския парламент, който се занимава със съответната тема. Евентуално докладчик или е, специалист по въпроса. националните парламенти си дават сметка, че също е, същевременно е възможно да бъдат е, поканени и други депутати. Ето Малкам Харбър беше в Копенхаген, председателя Казини разработи концепцията за обратната субсидиарност. И в общи линии платформата COSAC се превръща в отлична възможност за размяна на мнение. и става все по-лесно да разясним своята позиция. И още нещо, което може да ви е интересно. Да, придвижихме се напред, но има и е, теми, по които можехме още повече да напреднем. А, виждаме начало на координиране на работата на представителите на е, едни и същи политически семейства. И все повече те се събират, координират работата си и е, се опитват да оформят общи позиции. Има представители на либералите, на НП, на социалистите, господин Дъф от либералите е много активен и така. Всъщност това, което правим е, че се обръщаме към колегите си от различните национални парламенти, които принадлежат на, на съответното политическо семейство. И така, колегите ни се ангажират повече, има по-голямо участие, има и по-добра информираност И така се избягва опасността някои от нашите политически събратия да се държат по начин, който е враждебен към Европейския парламент и към неговата позиция, въпреки че имаме общи политически принципи. И така. Може би най-интересното тук е да се види не точно каква е ролята на Козак, крайна сметка е важно да обсъждаме именно тези въпроси, които са свързани с дебата за субсидиарността, за конкретното разпределение на отговорностите. И това е тема, която безпокоеше някои колеги. Аз не се безпокоях чак толкова. Мисля, че все пак лека по лека се придвижваме напред. Все по-високо остава качеството на предложенията изменение на докладите. Започваме да се сработваме и в момента може да се каже, че в рамките на КОСАК работим в мир. Няма враждебни действия. Оттам нататък ще видим какво ще се случи в Дъблин, но мисля, че тази положителна тенденция ще се запази даже ще се засили. Особено ако имаме предвид, че в един момент ще започнем да се занимаваме с доста актуални теми. Защото все повече се придвижваме към един действителен економически паричен съюз в Европа и ще се обсъждат много актуални теми. И така, мисля, че ако разгледаме Козак по-конкретно, Добре знаем колко важен е той за Европейския парламент. И при изграждането на Европа трябва да не забравяме, и значението на националните парламенти. Има настояване на съсредоточаване върху конкретни тематики на организиране на конференции по различните тематики. По... Всеки отрасъл да си има собствена конференция, една по транспорт, една по селското стопанство и така нататък. И така лека по лека започва да се оформи някаква нова система. при която определени теми се обсъждат с една или друга чистотата. Така са нещата в момента. Обсъждат се отбраната, сигурността, политическата стабилност, економическото управление. Това са все теми, по които сме работили по-рано. И в крайна сметка мисля, че може да се каже, че сме успели да се придвижим напред благодарение на председателския съвет, на който участваха председателите на всички парламенти, защото така се създаде механизъм за създаване на една постоянна комисия, която да се занимава с външната политика, сигурността и отбраната. Успяхме да постигнем това. Също времено искахме делегатите на Европейския парламент да играят конкретна роля в тази комисия, която да подчертава по-особената ни роля спрямо останалите парламенти. Ние не сме просто 28-я парламент, ние сме една по-различна институция. И мисля, че това е изключително интересен пример. Това е един модел, който ще видим и в други области за бъдеще. Eh, no quiero extenderme mucho más, sobre todo en el ámbito. Можем да говорим много повече за економическото управление, например, но в документа, който съм изготвил, има много по- подробна разбивка, много по-систематично съм изготвил информацията за европейското полугодие. Така че вървим напред и ще ви изпратя документа, който съм изготвил в писмен вид, но все пак има някои основни неща, които трябва винаги да имаме предвид. И затова смятам, че това са въпроси, които трябва да бъдат разгледани в отделните парламенти. Те трябва да, включен, да бъдат включени в дневния ред и на Европейския парламент, и на председателството. В момента имаме трудности в взаимоотношенията с националните парламенти, тогава, когато става въпрос до артикулирането на проблемите. Европейският парламент след като вече вземе някаква позиция, направи някакво изявление по някаква тема, не участва а, в а, развитието на тази проблематика, така както би трябвало да участва. Мисля, че господин Казини и аз а, много здраво поработихме, всъщност както и всички останали. А, мисля, че господин Казин и аз просто сме хората, които участваме в делегациите, които присъстваме в групите. А останалите участват за по няколко часа. Така че ние всъщност изпращаме неподходящо, погрешно послание в тези заседания, посветени на отделни а, проблеми. Тогава, когато има примерно 80 души от някакви национални парламенти, се оказва, че няма нито един представител от Европейския парламент. Така че, когато говорим за тези неща, трябва да си кажем нещата съвсем откровено, трябва да ги кажем и на колегите, и на съответните парламентарни групи. Не може, когато една делегация бъде изпратена от Козак, да се случват такива неща. В края на краищата това не е колездачната обиколка на Франция. Не може да има един, който да е начало, а всички останали да са някъде на опашката. В края на краищата всички ние трябва да участваме в състезанието до самия край. Всички сме тук, всички работим заедно, всички разбира се сме гъвкави, подхождаме разумно, рационално към нещата, но след като вече трима, четирима души са включени в делегацията, те се явяват първия ден, а втория ден няма никой. Ако нямате намерение да участвате пълноценно в работата, по-добре е да не отивате, по-добре е да отиде друг колега. Така че мисля, че все пак напредваме в политическите групи. Първо трябва да се изяснят тези неща, а след това трябва да направим малко усилие. Защото в националните парламенти е важно да има достатъчно представителство от наша страна. Важно е хората, които изпращаме там, да се срещнат с нас, с представителите на Европейския парламент и не е добре, когато отидат един-двама, а в крайна сметка се окаже, че няма нито един. Ако така общуваме с националните парламенти, ние определено не изпращаме посланието, което би трябвало да изпратим. просто Брюксел не изпраща подходящото послание. Много е важно, много са важни тези неща. много е сложно, понякога дори е конфузно. Не е ясно кой идва, кой не идва. Важно е системата да функционира както трябва. Трябва да сме наясно в отделните е, комисии, в комисиите, които ние представляваме, трябва да е ясно, че когато посетим националните парламенти, когато общуваме с тях, ние имаме а, някаква тежест. Четири години се борим в рамките на външната ни политика да осъществим тези контакти с националните парламенти и когато най-накрая се организира конференцията, има 16 представители на националните парламенти и един-двама от нас така че въпросът е много важен и трябва да се подобрят нещата. Всичко това не съм включил в доклада, просто ви го казвам, защото всички около тази маса трябва да сме наясно а, кой присъства, кой не присъства и много внимателно а, да подхождаме към тези взаимоотношения с националните парламенти. Винаги трябва да има някой, който присъства. Много е важно да изградим подходящи взаимоотношения между Европейския парламент и националните парламенти. С това ви благодаря за вниманието и съм на ваше разположение. Ще отговоря на въпроси, ще изчиста евентуални а, недоразумения и се надявам, че това, което ви казвам е полезно. А, нека да кажа колко ми, за мен беше приятно да работя с председателя на комисията и апелирам за едно... Винаги съм бил поддръжник на едно много добро сътрудничество и за мен е голяма радост да кажа, че такова сътрудничество съществува. Благодаря председателя. Много добре работихме заедно. Тук наистина може да се каже, че цари хармония. Ние също споделяме вашите виждания. Но сега ще дадем думата на колегите. Преди това обаче искам да ви благодаря за усилията. Ясно е, че в националните парламенти се увеличава интересът към е, сътрудничеството с нас. В е, протокола са отразени вижданията на националните парламенти, но като цяло ние разпратихме най-напред е, един въпросник, поискахме той да бъде попълнен е, и на базата на него изготвихме един доклад. На последните заседания на Козак всички национални парламенти е, беше докладвано, че са отговорили на въпросника. Всички са попълнили въпросника, нещо, което е много важно. Както току-що каза и господин Мартинес, разбира се, има неща, които могат да бъдат направени още по-добре. Става въпрос за технически въпроси, за участието. Разбира се, това е много важно. Но също така трябва да поговорим и за необходимостта да имаме истински политически европейски а, партии. трябва да помислим как да участваме в тези процеси и как да участваме всички заедно. Това е изключително важно. Въпросът за участието. И а, за, трябва да помислим как подготвяме заседанията. Така че да а, дадем, колегите, дадем думата и на колегите, на госпожа Мармой. Благодаря, господин председател. Нека да напомня, че през 1989 година беше сформирана КОСАК, така че организацията вече има доста дълга история. Също така е важно да се каже, че ако не уважаваме миналото, не можем да имаме бъдеще. И точно сега, преди коледа, бих искала да пожелая на целия екип на Козак всичко най-добро. Те наистина свършиха много работа. Разбира се, може да се направят нещата и по-добре, но нека в момента да не говорим за това. Разбира се, това, което каза и председател, и заместник-председателя Мартинес е много съществено. Важно е сътрудничеството, разбира се, както споменаха и колегите, но и както чухме от господин Мартинес, ние доказваме, със своето присъствие не само, че сме там, но и когато се организира нещо в Будапешта, например, аз без да съм член на екипа, естествено аз съм там. Така че смятам, че ако наистина в националните парламенти се създаде впечатлението, че ние не проявяваме интерес, че нямаме а, отношение, а, това не ни прави чест. Така че трябва да помислим още малко по тези въпроси. Също така трябва да помислим как да увеличим, да засилим сътрудничеството с националните парламенти, как да подобрим парламентарния надзор – и как, как да използваме целият потенциал на инструментариума за сътрудничество, с който разполагаме. Искам да подчертая думата пълния капацитет. Е, Европейския парламент, но и националните парламенти е, печелят от това сътрудничество. Това е възможност за обмен на е, идеи, на виждания, на добри практики. Това е нещо изключително важно. Искам освен това да подчертая на последното заседание на Коза, което се проведе през октомври в Никозия, както спомена и нашият заместник-председател Мартинес, беше е, очертана стратегията за възстановяването от кризата. Националните парламенти отблизо следят изпълнението на стратегията 2020 и а, е, ние трябва да действаме своевременно, трябва да действаме ефикасно, за да излезем от кризата. И Косак има своята роля в това отношение. Така че политиката в това отношение е особено важна. Заключенията изискват комисията да увеличи своето и подобри своето сътрудничество с националните парламенти и повече от всякога сега са необходими визия и общностен подход. Трябва да се подобри качеството на тези е, обмени, е, на този обмен с националните парламенти. Според мен това е много важно. Не знае точно как може да се подобри този диалог, не знае дали липсва политическа воля от двете страни, но искрено се надявам, че бързо ще бъде намерено решение. Е, и нека да се надяваме, че това наистина ще стане. Желая всичко най-добро. Благодаря, госпожо Гормай. А сега господин Дафи има думата. Господин председател, до известна степен съм съгласен с оптимизма на господин Мартинес. И затова искам да му благодаря и на него, и на вас за това, че сте така страстно ангажирани с каузата на Козак но участието на Европейския парламент винаги има един двойствен характер, защото ние сме в една федерална система на управление. Освен това, в момента се провеждат парламентарни реформи и Европейския парламент се опитва да осъществи контакти с националните парламенти, за да постигне споразумение предварително или решенията да бъдат взети съвместно. Това определено до някъде се отразява върху прерогативите както на този парламент, така и на националните такива. Не е странно, че някой от е, парламентаристите ни гледат въпросително тогава, когато присъстваме в Козак. Това не би трябвало да води до някакви конфронтации между националните парламенти и нас, поне не по същество, но мисля, че следващото, което би трябвало да направим, и то бързо, е да се опитаме да приложим член 13 от договора за финансово сътрудничество, който изисква подобряване на парламентарното сътрудничество в сферата на економическите и на економическия и валутен съюз. С други думи казано, трябва да бъде създаден един орган за контакти между нас и 27-те национални парламента по смисъла на този договор. Мисля, че ние трябва да поемем инициативата и да го направим много бързо, веднага след настъпването на новата година. Мисля, че След заседанието на Европейския съвет миналата седмица, ние имаме допълнителен стимул да го направим. И в крайна сметка това е и официалната функция на националните парламенти, но от друга страна се потвърждава първоначалната позиция на този парламент. По отношение на това, че той наблюдава а, основните моменти в економическата и валутна политика. E Благодаря ви. Сега госпожа Бронц. Господин Бронц, извинете. Аз съм съгласен с господин Мартинес. Съгласен съм, че хората трябва да присъстват на срещи, за които са взели решение да се състоят. Това е част от работата, за която ни плащат. Ето защо съм съгласен за първи, може би последен път с господин Верховщад, когато той говореше с господин Фараш. Спомням си как се избираха делегатите в Косък – и ако се изберат тези делегати, това означава, че те са съгласни да присъстват на заседанието. Сега, а, дали сме съгласни с вашия проект или не, няма да се изненадате, като ви кажа, че не съм съгласен, но бих искал да разбера какво се случва, без значение дали става въпрос за пленарно заседание, за комисия или така нататък. Още нещичко. Косък е една от малкото европейски институции, които одобрявам. Защото Косък дава възможност на членовете на националния парламент да надникнат в това, което се прави в Европейския съюз. Това е платформа, на която те могат да изкажат и своето мнение, за което ви благодаря. Благодаря, казва председателят, последният оратор, господин Глатьери. Like to... Благодаря. Най-напред бих искал да благодаря горещо на заместник председателя Мартинес, за изключително важната му работа в рамките на КОСАК. Мисля, че вие допринесохте много за подобряването на работната атмосфера там и за подобряването на отношенията между националните парламенти и Европейския парламент. Това наистина е много важно, още повече в светлината на това, което ще трябва да свършим и за в бъдеще. След като Джохан Друдав нямам какво чак толкова да кажа, просто и аз считам, че са много важни заключенията на Европейския съвет и по-специално там, където се говори за демократичната отчетност. Там се включва и предложението на парламента и ясно се признава принципа, според който тази отчетност трябва да бъде извършена на съответното равнище, на което е взето и решението. Привеждането в изпълнение на член 13 от фискалния пакт и възможната конференция за валутния съюз, по мое мнение, тези два елемента ще ни дадат възможност да се проведе дискусия. Това е много важен принцип, защото от една страна трябва да насърчаваме и да подобряваме сътрудничеството с националните парламенти, а от друга страна е необходимо да бъдем твърди по отношение на принципите, които са залегнали в различните равнища на функциониране. Ето защо считам, че сме тръгнали в правилна посока, още повече след като видяхме заключенията на Европейския съвет, трябва да поработим допълнително по въпроса в атмосферата на сътрудничеството което цари в Косък благодарение на вас. Благодаря и последният оратор, наистина господин Гереро. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на колегата Мартинес. Бих искал да ви благодаря за това, че винаги се отзовавате на нашата покана и а, ни удостоявате с присъствието си на нашето заседание. Вие ни представихте и доклада на Косък. Сега бих искал да се спра за малко на това, което чухме от господин Дъв. Той говореше за оптимизма на господин Мартинес. Вижте, по много проучвания става видно, че хората в началото на живота си са оптимисти. След това, с течение на времето, стигайки до определена възраст, започваме да губим този оптимизъм, а когато остареем, отново си възвръщаме оптимизма. Струва ми се, че това понякога противоречи на здравия разум. Но виждам, че господин Мартинес е оптимист, той е силно ангажиран, върши добре работата си и заслужава нашите благодарности. Бих искал да кажа още нещичко в духа на това, което казаха колегите Гуалтиери и Дъв. Струва ми се, че е необходимо да вземем предвид и елемента риск. Разбира се, много положително е сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент. Сътрудничеството между тези институции се осложнява, когато засегнем правомощия, които са изключителни за Европейския съюз. Струва ми се, но може и да лъжа, че тези, които са врагове на Европейския парламент, както и че тези, които са част от изпълнителната власт в Европейския съюз, да струва ми се, че те се опитват да размият ролята на Европейския парламент. Опитват се да размият нашата роля в рамките на сътрудничеството с националните парламенти, по-специално по отношение на секторните политики. Струва ми се, че това, което фигурира в заключенията на Европейския съвет е много добро, но Роберто знае много по-добре от мен, че в даден момент възнамерявахме да създадем парламент, който да включва както националните парламенти, така и Европейския парламент – т.е. да създадем една хибридна организация, която да даде възможност всички теми да бъдат обсъждани в рамките на конференции. По този начин обаче доста се размиваше структурата на тази организация. Поради тази причина считам, че трябва да бъдем изключително внимателни в нашата парламентарна комисия, за да поддържаме принципа, според който демократичният контрол се извършва от компетентната за това институция. Разбира се, че се нуждаем от сътрудничество. Това е много положително. Но при покриването на европейските правомощия и на националната отчетност трябва да бъдат внимателно помислени. Благодаря, господин Мартинес. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички оратори за техните коментари. Благодаря и на вас. Най-вече бих искал да ви благодаря за това, че подкрепяте Косък и най-вече, че насърчавате до развиването на нейния потенциал. Андрю Дав спомена няколко неща, които живо предизвикаха моя интерес. Андрю, не зная дали намерението в една федерална а, система е на лице. Не знам дали а, е неизбежно да имаме смесване на правомощията на Европейския парламент и на федералните парламенти. На мен ми се струва, че трябва да имаме ясно разграничение на тези правомощия. Винаги има сиви зони, в които има припокриване. Но както ти, така и аз знаем много добре, че в нашите държави, в някои федерални общности, възникват въпросите, свързани с точното определяне на правомощията на отделните единици, т.е. кое е в правомощията на държавата и кое е в правомощията на съответните федерални единици. Струва ми се, че този опит може да ни е от полза. Аз не бих казал, че имаме конфронтация в това отношение. Имаме една демократична организация и е, тя трябва да продължи работата си. Струва ми се, че е, съществува опасност тогава, когато наистина е на лице конфронтация. Както ти, така и другите оратори се спряха на заключенията на Европейския съвет. Разполагам с заключенията на Европейския съвет на френски. Там се казва, че трябва да се насърчат отношенията между националните парламенти и Европейския парламент по смисъла на член 13 от договора и протокола към договора. Европейския парламент и националните парламенти заедно трябва да определят организирането и стимулирането на организацията на конференция, на която да се обсъдят въпросите в областта на економическия и валутния съюз. Аз обаче Имам някои съмнения относно тълкуването на този текст. Какво визира тук Европейския съвет? Визира ли той една единствена конференция или пък се има предвид някакъв постоянен орган, платформа, на която да се обсъждат въпросите за економически и валутния съюз. На мен ми се струва, че Европейския съюз насърчава идеята за създаване на постоянна структура, защото економическите и валутните въпроси ще ни занимават и за в бъдеще. Така че не е достатъчно тези въпроси да бъдат обсъдени в рамките на една конференция. Напротив, нуждаем се от някаква постоянна структура, която да подлежи на парламентарен контрол. Или това, което вие в Англия наричате scrutinizing, на френски превода е с контрол. Струва ми се обаче, че Контрол не е същото като скрутинайзинг. На испански пък ние казваме сегементо. Това е по отношение на тази конференция, която се опоменава в заключенията на Европейския съвет. Благодаря на това, че подчертахте и ползата от косък. Всички делегати, които участват в КОСАК, са всъщност членове на парламента. Тези делегати са разделени в няколко групи, като се прилага и ротационен принцип, Струва ми се, че сме на прав път, както каза господин Гуалтиери. Но е необходимо Европейският парламент ежедневно да участва в различните дейности. Това е свързано и с имиджа на Европейския парламент. Пред националните парламенти. Господин Грехеро се спря на кривата на оптимизма. На мен ми се струва добра идея тази крива. Може би ще се радвате да чуете, че в крайна сметка започваме с оптимизъм и свършваме с оптимизъм. Това се дължи на факта, че всички ние устаряваме рано или късно. Така че това, че на края на живота си сме оптимисти, може само да ни радва. Вижте, мен съвсем не ме притеснява а, сътрудничеството по секторните политики. Необходимо е обаче да рационализираме процеса. Какво трябва да се направи? не трябва да се поддаваме на изкушението да смесваме правомощията на различните институции. Всяка институция разполага с определени правомощия, така че това трябва да е ясно за всички. Селскостопанските производители. Например – по въпроса за селскостопанските производители имаме както националните парламенти, така и Европейския парламент. Всяка една от тези институции може да се спре на а, общата селскостопанска политика. Това е напълно възможно. Водят се дискусии в различните национални парламенти. И тези, които обсъждат въпроса в националните парламенти, могат само да спечелят, ако а, въпросът се обсъжда и в Европейския парламент. И на последно място бих искал да кажа следното. Нека не се залъгваме. Проблема на някои национални парламенти е свързан с това, че има доминантни сили, които са против изграждането на Европа. Тези доминантни сили считат, че трябва да се спре европейския процес. В това отношение имаме неизбежна конфронтация. Конфронтация между тези, които подкрепят изграждането на Европа. Разбира се, тези хора могат да имат различни мнения относно начина по който това да бъде направено, но всички са съгласни, че трябва да се продължи с изграждането на Европа. От друга страна, пък имаме и тези, които желаят Европейският парламент просто да изчезне. Ние не сме от тези, които искаме Европейския парламент да изчезне. Проблема, който възниква в Косък и националните парламенти, не е свързан с конфронтацията с тези доминантни сили, които не подкрепят изграждането на Европа. Съвсем не. Проблемът е, че в Европа има проевропейски сили, обявяват се за проевропейски сили и същевременно действат доста агресивно спрямо Европейския парламент. Тоест, имаме голямо противоречие, с което трябва да се борим. Можем да се борим с този тип проевропейски сили в кавички, като се събираме на определени заседания, за да обсъждаме въпроса. Не можем да позволим на тези сили да е, нападат по този начин Европейския парламент защото това противоречи на думите, които изказват тези европейски сили на национално равнище. Така, например, има британски а, сили, които са против изграждането на Европа. Те имат право на своето мнение, но ние се а, нуждаем от подкрепа. Въпросът е, че има голямо противоречие между думите и действията на тези сили. В никакъв момент не трябва да забравяме това противоречие и ние не го забравяме в Косък, а се опитваме да се борим с него. Благодаря на всички за проявеното търпение, както и за поканата. Надявам се, че ще продължим сътрудничеството си за в бъдеще. E e Благодаря много, Мигел Анхил, за твоето участие. Благодаря за всички коментари, за отговорите на въпросите и за текста, който ще ни изпратиш. Благодаря. С това преминаваме към пета точка от дневния ред, а е именно проект за протокол относно прилагането на Хартата за основните права Чешката република. Както знаете, докладчикът е господин Древ, Дъв, който изготви първия доклад, който не беше одобрен, след това изготви втори доклад, който също не беше одобрен и ето на, вече имаме трети вариант на доклада. Дай Боже, този път вече да постигнем резултати. Нямаме много време за обсъждане в момента, тъй като имаме и заседание на координаторите, така че незабавно давам думата на господин Дав. Да, господин председател, както правилно споменахте, действително става дума за трети опит да стигнем до някаква позиция в нашата комисия, така че да се премина към разглеждане на въпроса в пленарна зала. Става дума за чешкия протокол. по който съветът е длъжен да се консултира с Европейския парламент и по който договорите, както и до сегашната практика, ни задължават да излезем с становище. И така, по този въпрос става дума за протокол, който ще присъедини е, Чехия към протокол 30 на договора на европейско за прилагането на хартата за основните права на Европейския съюз към Польша и Обединеното кралство, в който се очертава начинът, по който се прилага тази харта в Польша и в Обединеното кралство. Темата е доста чувствителна и точно за това в рамките на нашата комисия до този момент – не успяваме да се обединим около една позиция. Ще очертая само промените в сравнение с предходния вариант на доклада. Готов съм да отговоря и на вашите въпроси, но може би е, не, не е възможно днес след обеда да обсъдим нещата а, в твърде големи подробности. И така, в мотив К към преамбюла включих думата и равни and equal във връзка с изменение на зелените което става дума за необходимост да се постигне някакъв консенсус по отношение на значението на защитата на правата в Европейския съюз във всички държави членки. И така, включих тези думи, за да спестя на Джералд Хефнер необходимостта да подава още едно изменение. След това в последния мотив към Прембил, мотив С, българско Т, стигнах до заключението, че би било неразумно останалите държави членки да започнат продължителни и понякога доста спорни процедури и по ратифицирането на този чешки протокол, докато не сме напълно сигурни, че Чехия, е, самата Чехия ще ратифицира протокола. Мисля, че всички са съгласни с това. особено имайки предвид е, последните събития в чешкия парламент и все по е, голямата неяснота по това дали или не този протокол ще бъде подкрепен. Е, президентът Клаус скоро се оттегля от своята позиция – едва ли ще напусне чешката политика като цяло, но поне ще е, напусне прашкия замък и това може да се отрази по някакъв начин на решението на чешкия парламент. Заличавам и един е, предходен мотив в преамбил, в който се опоменава присъединяването на Харватия, защото нещата са се променили. По-рано казахме, че се безпокоим, че ако не се постигне съгласие по този протокол или по ирландския протокол, това може да се отрези отрицателно на присъединяването на Харватия. Това вече не въжи, така че се залича. В първата точка по същество пропуснах своето предходно формулирано становище, в което се казваше, че не би трябвало да даваме положителни съвети на Европейския съвет, а просто Признавам факта, че Европейският съвет се консултирал с Европейския парламент. А във втората точка и последна точка от а, текста заявявам, че настоящата резолюция представлява нашата позиция така, както тя се изисква съгласно договора. От тук нататък можем да е, започнем приемането на изменения. Да се надяваме, че нещата ще вървят добре, но е, нека да се обърна към колегите и да им кажа е, с молбата да бъдат възможно най-толерантни е, към всичките ми е, доброжелателни опити да постигна съгласие крайна сметка е коледа. Grazie onorevole Daff. Adesso purtroppo io sono costretto a contingentare i tempi perché ho 5, 4 iscritti. Времето ни много напредна. Предстои и заседание на координаторите. А, преди това трябва да разгледаме още една точка от дневния ред, така че ще помоля да бъдем много кратки, наистина, в изказванията. Колегата Берта. Благодаря, господин председател, за дадената ми дума. Искам да благодаря на докладчика за това, че отдели такова внимание на подготовката на този доклад. Позволете да кажа, че позицията на Сената в Чехия остава същата. След октомври тази година имаме доста по-голям брой сенатори, социал-демократи, които подкрепят а, тази позиция. И затова първо ще кажа, че най-напред документа трябва да се ратифицира в Чешката република. А, иначе аз ще бъда на позиция не, но смятам, че може би ще се повдиг... постигне някакъв компромис. А, мисля, че трябва да се вземе предвид развитието през последните 2-3 години и може би няма да се мисли за изключване, което ще бъде от полза за всички европейски граждани. Благодаря. А сега госпожа Сисова. Благодаря, господин председател. Моето виждане е малко по-различно от това, което изказа преждеговорившия. Мисля, че третия вариант на доклада е доста по-положителен, поне по мое мнение е така. Това е виждането на Гражданската демократична партия. Нека все пак да кажа няколко думи по някои от постановките в преамбюла. Господин Дъв ги засегна в своето изказване. Например, точката йод латинско, в която ясно се казва, че единственото, единственият резултат от протокол номер 30 е да се създаде правна несигурност, не само в Польша и в Обединеното кралство, но и в другите държави членки. Аз не съм съгласна с това виждане. Европейския парламент сигурно също няма да се съгласи. По точка К латинско се казва, че протокол номер 30 създава правна несигурност и политическо объркване. Дано от чешки преводът е уловил това, което се казва в текста на английски. Може би това заключение се основава на обстоятелството, че в тази комисия в момента разглеждаме трети вариант на доклада, но трябва да се вземе предвид и конституционния ред на Чехия. И като се вземе предвид хартата на основните а, свободи, а, мисля, че варианта на чешки е доста по-точен и а, за това именно се работи с този документ. Объркването, може би, проистича от обстоятелството, че за сега не е ясно дали протокола ще бъде прият или не. Това е един въпрос, който в този случай би трябвало да ни тревожи. Вторият въпрос, който искам да повдигна е в подточка С, латинско, те е българско. Последна дума, наистина. Не е съвсем ясно. В текста се казва, че продължават да съществуват съмнения относно готовността на чешкия парламент да доведе до край ратификацията. Европейският парламент едва ли може да гадае каква ще бъде позицията на чешкия парламент. Мисля, че просто трябва не трябва да правим някакви правни допускания. Мисля, че такива формулировки не са допустими. Благодаря ви за вниманието, благодаря и на докладчика, благодаря господин председател, че ми дадохте допълнително време. Благодаря, господин Бронс. Като че ли от, глед... от решението на съда от преди една година става ясно, че Член 30 не дава изключения на Обединеното кралство, както беше казано по-рано. или opt-out, което на практика означава изключение. Член 30 на практика обяснява член 51, но не е ясно защо Полша и Обединеното кралство трябва да предоставят някакви обяснения. Генералният адвокат преди две, седмици, две седмици по-рано каза, че не могат да бъдат прехвърлени правомощия за сметка на Обединеното кралство и Польша. Не знае точно какво означава това, но хартата дава задължение, задава задължение на Обединеното кралство, на Польша и на другите държави членки. И на практика това е прехвърляне на правомощия от страна на държавите членки. Докладчика се опитва да изясни тази каша, но не е виновен той, че темата е толкова неясна. В протокола, и това е цитат на господин, от господин Дав, протоколът има значение само тогава, когато хартата а, дава поглед към европейското право или обхва, разширява приложното поле и прилагането на правата. Начина по който аз виждам тези неща обаче е, че тази харта ще бъде безмислена, ако не се изхожда от принципите на английското право. Така че или не трябва да се прави нищо, защото то е безмислено, или ще успеем, както предлага господин Даф, и тогава протоколът ще дава възможност за някои изключения. И господин Дав и генералният адвокат считат, че а, законът, а, законодателството ще бъде, а, така да се каже, а, препис на съществуващите вече разпоредби. А, а иначе не виждам какъв е смисъл от всичко това, освен да се объркват а, депутатите в Английската камера на общините и в Европейския парламент. Лисабонският договор беше обсъждан и тогава бяха изготвени, беше изготвен и протокол. Не знае точно кой води протокола, но тогава или Тони Блеер просто е подвел камерата на общината, или просто самият Тони Блеер е бил подведен. Но не бива да кажем, че просто трябва да се даде възможност на Чехия да излезе. Но председателя би трябвало да приключвате. Последното изказване от господин Шеклинг. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда твърде е, кратък. Господин Дав се опитва да създаде малко яснота и разбира се, ние винаги ще правим благосклонност. Политическата ситуация в Чешката република не е толкова обтекаема сега, колкото беше в миналото, като че ли правителството ще си остане на власт в обозримо бъдеще след изборите, които предстоят другата година, вероятно нещата ще се променят. Важно е да кажем, че вие, Андрю, споменавате, че не би било разумно държавите членки да започнат с ратификацията преди тя да приключи в Чешката република. И отново вашата формулировка, че ние трябва да признаем, че с нас е имало консултации, според мен не е много адекватна. Колко време работим по този въпрос? Около година вече все още не можем да стигнем до някакво споразумение по този по това досие. Така че желая на всички весела коледа. Благодаря ви, председателя. Благодаря на господин Дав. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на всички за коментарите. На госпожа Чешкова бих искал да кажа следното. Вие зададохте въпроси, които получиха отговор от господин Бронкс, а именно имаме политически проблеми, които възникват още от самото начало на създаването на този протокол. Любопитно е също така това, че британците и поляците разглеждат нещата по напълно различен начин. Британците биха искали да се ограничи използването на хартата в британските съдилища. Поляците пък от своя страна искаха да се удостовери значението на тази харта. Говорих с представители на чешките съдилища и по-специално с представители на Конституционния съд в Бърно и установих, че сред представителя на Конституционния съд има доста колебания относно е, значението и смисъла на този протокол. Господин Швацебър, който много уважавам, както и госпожа Чешкова, това е моя отговор. Може ли, господин председател, да определим крайна дата, края на януари? За измененията определихме дата 17 януари на обяд. Ще гласуваме на 19 февруари на пленарна сесия, ако сте съгласни, разбира се. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 6, Европейски семестър за координация на економическата политика, годишен обзор на растежа за 2013 година. Въпросът е в компетенциите на парламентарна комисия ЕКОН. Ние обаче трябва да изготвим становище. Колегата Ранджел е изготвил становище, така че нека да го чуем. Господин председател, можем ли да разчитаме на преводачите до 18.30? Правилно ли разбирам, че те могат да останат до 19 часа? Да. Председателят продължава, както казах и в началото на днешното заседание. Преводачите могат да останат с нас до, 7, до 19 часа, за което им благодарим. Това обаче не означава, че а, не трябва да побързаме. И така, давам думата на Пао Ранджел, за да представи становището си. Casini, eu uh, Uh... Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем крон конкретен. Става дума за европейското полугодие, по което трябва да излезем с становище. Става дума за конкретни точки, по които не сме постигнали успеха, който сме имали амбицията да постигнем. Става дума за неща по същество в економическата политика на Европейския съюз, които са правомощия на Комисията по економически и парични въпроси. А от друга страна има конституционни въпроси, с които пък се занимаваме ние. И тук искам да подчертая няколко основни теми. Първо, много е важно Европейският парламент да участва в по-голяма степен. Особено, що се отнася до контрола върху подготовката и годишния преглед на економическия растеж. И така, много е важно Европейският парламент да участва при определенето на основните политически цели и смятаме, че Европейският парламент трябва да даде своето становище преди да се публикуват годишните доклади за економическия растеж. Така Европейският парламент ще може да има възможност в началото на всеки един свой мандат да, под, да приеме документ, който да определя приоритетите за следващите 5 години. Става дума и за още един въпрос, а именно участието на националните парламенти. Важно е да се изградят отношения тази област между Европейския парламент и националните парламенти. И така, заедно с държавите членки да можем да работим за разработването на национални програми и планове за развитие, така че на европейско равнище да се постигне сближаване. може да се наложи и промяна в графика на работата на националните парламенти, които ще трябва да работят в рамките на два типа, на два различни графика. От една страна стандартния график с стандартните срокове, от друга страна европейското полугодие. Тоест става дума за вътрешни процедури, които да могат да дадат възможност за някаква намеса, някакво влияние на европейско равнище, за да можем да участваме в тези дебати. И така. В краткото становище, което съм изготвил, става дума за демократичния контрол върху този процес. За участието на Европейския парламент, съвета и комисията, за да може да се уточнят всички конкретни позиции и да бъдат включени те в текста. Важно е също така и гражданите да бъдат добре информирани за европейското полугодие, комисията да разясни своите приоритети и съветът да обясни защо взема една или друга позиция по отношение на предложението на комисията. Така ще има яснота по различните позиции. Това е съдържанието на проекто становището, което съм изготвил в най-общи линии. И така ще бъдем а, готови по конституционните въпроси. Оттам нататък, що се отнася до економическото управление, това попада в правомощите на ЕКОН. Благодаря много. Сега давам думата на госпожа Гормай. Благодаря много. Господин докладчик, е, Искам да благодаря на Пауло за работата, на Лиза Ферера, Радвам се, че можем да работим по това становище заедно. Искам да ви припомня, че по време на унгарското председателство свършихме доста работа. Унгарските ми колеги положиха много труд по пакета от 6 законодателни мерки и въобще направиха много Европа да може да оцелее от, е, в тази криза. За мен европейското полугодие е много важен елемент от процеса на е, засилването на економиката в Европа и на предотвратяването на евентуални бъдещи кризи. Затова смятам, че економическият диалог действително трябва да укрепва демократичната легитимност и парламентарния контрол при подготовката на економическото управление и тук трябва да се работи в конкретни моменти, именно преди публикуването на годишния доклад за економическия растеж и в края на процеса след приемането от Европейския съвет на препоръките. Тези инструменти не са достатъчно добре познати, така че трябва да се увеличи прозрачността и отчетността, защото иначе ще продължим да повтаряме грешките и да задълбочаваме пропаста между институциите и европейските граждани. Много се радвам, че тук споменахте и възможността гражданите да бъдат по-силно ангажирани и включени. Тук искам да спомена между парламентарните заседания в началото на всяка година преди Европейския съвет през пролета, които могат да бъдат добър възможност да се увеличи диалога и да има по-голяма видимост. Благодаря. Урмай, нореволе Даф. Благодаря. Сега господин Даф. I am uh, uh, not certain that we need... Не съм сигурен, че ни трябва междуинституционално споразумение по този въпрос. Имаме рамково споразумение за начина по който си сътрудничим с другите институции. Не бих искал и економическото управление да стане прекалено сложно и надзора да стане прекалено строг – Мисля, че трябва да бъдем внимателни, да поговорим с колегите от економическата комисия, за да разберем какво точно имат предвид те. Също така, този доклад би трябвало да се разглежда в светлината на двата законодателни акта, които ще подсилят необходимостта за по-голямо участие на Европейския парламент по тази проблематика. Но може би бихме могли да обсъдим допълнително тези въпроси и тогава може би Пауло ще ме убеди, че такова споразумение е необходимо. За сега мисля, че имаме достатъчно основания да кажем, че в този случай не е необходимо такова. Благодаря. Колега Ранжел, искате ли да кажете още нещо? Да, благодаря съвсем накратко. Бих искал да благодаря на колегите, които взеха отношение а, и по-специално да се спра на това, което каза Андрю Дав. А, ще помисля допълнително по въпроса. Наистина струва ми се, че е много важно да се стигне до ясна рамка за националните парламенти. Понякога националните парламенти говорят за европейския семестър без да са наясно с това, което се случва в действителност. А, това е много важно. Националните парламенти трябва да си дадат сметка, че а, трябва да могат да а, предприемат действия на по-начален етап, ако искат, разбира се, да, жи... да играят съответната роля на европейската сцена – тъй като не се стигна до междуинституционално споразумение, реших, че е важно да се упоменат всички процедури, които да позволят както на Европейския парламент, така и на националните парламенти да изиграят своята роля. Разбира се, аз мога да бъда гъвкав, можем да продължим дискусията по въпроса. Както казах, ще помисля показаното от господин Дав. Е, Благодаря. ще се занимаем с съществуващата практика и трябва много бързо да гласуваме на 21 януари. А до 8 е срока за предоставяне на изменения. Има и други дейности. Имаме заседания и в Страсбург, и в Брюксел. Така че, може би е по-добре, ако сте съгласни, да работим по електронния, по изменения на електронен носител. И така, моля до 8 януари да бъдат предоставени измененията в електронен формат, ако сте съгласни. С това можем да преминем сега към заседанието на координаторите.